И преди 4 часа нямаше друг заместник председател на комисията до 4. Е, така че е, сега за мен е чест да председателствам нашето заседание за кратко. Е, най-малкото, защото се оказва, че съм и най- и депутат от най-отдавна, от 99-та година. Но е, пък не съм най-възрастния. В 4 часа ще заеме моето място Дерек. А сега започваме с дневния ред. Вие би трябвало да сте го поручили. Имате ли коментари? Ако не, приемаме, че го одобряваме. В писмото, в нашия бюлетин е, имате списък на езиците, на които ще се превежда. Е, заседанието се предава и в реално време по интернет. По точка трета са протоколите от нашите заседания от януари. Ако нямате коментари до края на заседанието, те ще се считат за одобрени. С което стигаме и по първа точка по същество, т.е. точка четвърта, където ще обменим мнение с българското председателство. Добре дошла, казвам на госпожа Маринела Петрова. Тя е заместник министър на финансите на България. Темата по нашата обмяна на мнения днес е препоръките на съвета за освобождаване от отговорност за 2016. Добре дошли при нас. Нека да ви дам сега малко време да представите препоръките. Заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председател. Извинете ме първо за гласа ми. Уважаеми евродепутати, дами и господа, за мен е чест да се изкажа пред вашата комисия днес, за да представя препоръките на съвета за освобождаване на отговорност за изпълнението на бюджета за 2016 от на отговорност на комисията според член 319 от договор. Съветът отделя много голямо внимание на процедурата по освобождаване от отговорност, защото е, средствата трябва да бъдат управлявани с, по принципите на разумното финансово управление и да се спазват правилата. Приемаме препоръка да се даде освобождаване от отговорност на комисията за изпъл... изпълнението на бюджета 2016. Също се е, прие препоръките за освобождаването отговорност за децентрализираните изпълните агенции и е, смесените предприятия. Ние подчертаваме ред елементи, които следва да бъдат следвани и изпълнени от всички заинтересовани страни без забавяне. От една страна съвета приветства това, че от първи път, откакто започва да се дават декларациите за доверност от 1994 година, се дава и квалифицирано мнение за законността и регулярността на плащанията и, а, и че то не е отрицателно. Също, това се приветств... също така се приветства и постепенното намаляване на оценъчната грешка. Но, е, за съжаление, общото ниво на грешката от е, докладвано от Сметната палата 3,1% е над е, целевата цифра от 2%. За това повтаряме нашето желание да се подобрят системата за финансово управление – в, е, и нивото на грешката във всички политики. Би следвало да отчетем всичко постигнато и в такъв смисъл оценяваме високо усилията и дейността на комисията и на страните членки. Много положително е, че пазарът и е, разходите за директна подкрепа по функция 2 не са засегнати от материална грешка – това е директен резултат. Това е особено важно, защото те са три четвърти от разходите по тази функция. Все едно има какво да се прави още. Съвета призовава и комисията и страните членки да изпълняват препоръките на Сметната палата, а също така и да продължат страните членки да продълж... Е, сътрудничеството си с комисията и да сложат акцент на качеството, а не на количеството на проверки на първо ниво за откриване и коригиране на грешките. По също подчертаваме, че проверките не са без съответните разходи. Трябва да се отчита и сложността на политиките и програмите. За това трябва да се намери баланса между риска за грешка и разходите за контрол и одит. И затова и контрола трябва да е по-добър, а не повече. Освен това, най-добре е да се върши превентивна работа, а не корективна. Затова трябва да се прилагат превентивни мерки, като замразяване и прекратяване на плащанията според съответните правила. Подчертаваме също, че е необходимо да се прилагат финансови корекции и възвръщане на средства в съответствие с съответните права за, в защита на европейския бюджет. В такъв контекст следва да се упомене, че съветът със съжаление отбелязва, че не всички а, субекти използват в пълна степен наличната информация за превенция, откриване и коригиране на голяма част от грешките. Това би донесло до намаляване на общото ниво на грешката. Що се отнася до сигурността и гражданството, Съветът приветства факта, че за пръв път Сметната палата включва в годишния доклад отделен раздел за тези политики. Насърчаваме палатата да увеличи е, обсега на одитите в тази област, за да излезе с информация за нивото на грешките и съответни препоръки. Подчертаваме също така, че разходите в тази област са се увеличили – особено свързани с политиките за миграция. В такъв смисъл е крайно време да се увеличи интензитета на одитите. Бих искала да предложа на уважаемите депутати, вашата комисия, да прикани коми... Е, Сметната палата да задълбочи контрола по тази функция. Освен това, призоваваме комисията и страните членки да работят по слабостите идентифицирани от Сметната палата при системите за контрол в областта на миграция и сигурност. Бюджетен и финансов, е, бюджетно и финансово управление и предсказуемост. Разликата между приетите и използваните а, е, плащания а, е, се увеличила. Ние отчитаме това натиска върху плащанията вероятно ще се увеличи в бъдещите. Затова призоваваме комисията да предвиди едно равномерно разпределение на плащанията, за да няма недостатъци. Освен това, неизплатените задължения се увеличават. Това ни безпокои. Приканваме комисията да продължи с мониторинг на този проблем и отново да осигури баланс между е, поетите ангажименти и извършените плащания. Също така европейския бюджет поема все повече дългосрочни задължения, гаранции и правни задължения и съответно е експониран много повече на финансови задължения. В такъв смисъл комисията трябва да наблюдава съответния финансов риск. Също призваваме комисията да подобри прозрачността, простотата и отчетността на всички европейски инструменти. Що се отнася до изпълнението? Да се постигат резултати, свързани с изпълнението, е от ключово значение, особено в контекста на бюджетна дисциплина – Оценяваме високо работата на Сметната палата в това отношение и считаме, че тя е важен елемент от годишната оценка на финансовото управление на европейските средства. Затова насърчаваме палатата да продължи с акцент върху изпълнението в бъдещите си доклади. Съгласни сме с препоръката на палатата да се е, вкара отчитането за изпълнението по всички програми. Това може да се направи като се е, съчетаят е, целите и съответните показатели в е, е, съответните декларации на различните генерални дирекции. Необходимо е да се повиши качеството на информация, прозрачността, е, разбираемостта и леснотата за ползване на информацията по-балансираното отчитане може да допринесе и за по-добра оценка на изпълнението. Така ще се е, получи информация за основните предизвикателства за постигането на резултати и съответните проблеми. Изграждането на рамка за изпълнение трябва да оценява да има баланс между разходите и ползите. Трябва да има и съответните показатели, за е, релевантни дати, за да не се, данни, извинете, за да не се създава допълнително административно бреме. Броят на целите и на показателите би следвало да бъде рационализиран и евентуално намален. След като казах всичко това, дами и госпожа, е, да, следва да заключа, като припомня, че е, нивото на грешката, установена от Сметната палата, не е непременно резултат от измами, неефективност и разхищаване на средства. Натискът на Европейския съюз и националните финанси все още съществува и за това трябва да има и по-добро прогнозиране на дългосрочните нужди от финансиране. Нека да направим така, че с европейски средства да се постигнат резултати, които не могат да се постигнат по други начини. Трябва да изпратим един ясен сигнал на европейските граждани и дънокоплатци, че европейските средства се използват отговорно и за това има отчетност. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, госпожо Петрова. Сега имам две заявки за изказвания. Нека да видя има ли други. Добре, отбелязваме ви. Заповядайте. Вечером достава слово. Благодаря. Аз съм координатор. Благодаря ви за това, че ми давате първи на мен думата. В вашето изложение казахте, че Индикаторите трябва да се заострят, но ние тук имаме проблем. Имаме прекалено много пробра... програми и много малко от тях са всъщност ефективни. Би било хубаво да имаме по-малко програми, които да се контролират по-добре. Имахме специален доклад за скрининга, за скрининга за крининга. А, би било хубаво, ако съветът може да анализира това нещо по-добре. Би било хубаво и ние да може да подкрепим съвета в тази насока. Там, където нещата не функционират много добре, трябва да се оправят. Вие говорихте за грешките и за индикаторите. Е, сега грешките, според мен, не са толкова важни. Много хора говорят за грешките, но какво е всъщност е, процента грешки? Те зависят от държавите членки и дали държавите членки изпращат информация за, за грешките. Ето в България може да се реши да не се предава тази информация, за да се подобри имиджа на страната. Затова това грешките много зависят от съответните държави членки. Има държави, които имат много големи проблеми с европейските проекти, въпреки че имат е, всъщност ниско, нисък процент грешки, като България, Чехия и Румъния. Затова би трябвало да имаме един общ подход към тази тема. Бих се радвал, ако България допринесе именно за това подобрение, а именно да можем да рационализираме нашата работа по-добре. Това на всички нас ще е от полза в Европейския съюз има много страни, които казват, някои тях се из... принадлежат към силните страни, които казват, че трябва да се занимаваме с измамите повече. Ето, например, има доклад на Олов. Олаф там става дума за винаги става дума за това дали да се публикува този доклад или не. Ето в Чехия имахме такъв е, случай. Въпросът е дали нещата се случват преди или след изборите. Мисля, че нещата тук трябва да бъдат структурирани по друг начин. Не би трябвало да се гледа в коя е, държава има избори. Би трябвало да има единен подход и докладите да се публикуват. Благодаря ви е, отново за вашето присъствие. Ние сме прозрачни, ние често критикуваме, но това е нашата работа с вас от с удоволствие бихме работили и по-нататък. Благодаря ви. Господин Саварма. Благодаря, господин председател. Благодаря за нас означава много. Освен това, е, не би трябвало това да е изключително събитие. Би било хубаво това да е, би било хубаво, хубаво е, че, че това е факт и аз благодаря на председателството. Е, ние се застъпваме за това да оценяваме риска, да имаме по-голямо, по-високо качество, повече резултати, е, бюджет ориентиран към резултатите, корективни мерки, повече прозрачност, повече упростяване. Така че наистина могат да се да използвам възможността и да кажа, че не, следното да кажа. Всички ние мислим за едно и също нещо. Това е многогодишната финансова рамка и ситуацията след Брексит. Е, от гледна точка на съвета, каква е вашата позиция? Аз не очаквам да кажете цялата истина, но Нека да се формулирам последния начин. Ако няма истински отворена възможност за труднение. Е така, собствени приходоисточници. Дали имаме а, отворен поглед към това? И ако не, вие знаете, че няма да може да се справим защото в Европейския съюз застъпва за една много силна позиция, що се отнася до МФР след Брексит. Ние имахме миналата седмица гласуване в комисията по бюджет, в бюджети и ще гласуваме през март на пленарната сесия по този въпрос, така че за вас, за нас 2020 е година. Благодаря ви беше много важен въпрос. Мефере, наистина, госпожа Капел. Господин председател, благодаря ви. Благодаря, госпожо заместник министр, за вашата за вашата презентация. Аз съм докладчик по освобождаване от отговорност за 2016 година процента, което е нещо много радостно, т.е. Под, под прага 2%, което е и нашата цел евро. Декларацията за достоверност е факт. Е, разходите и процедурите са извършени правилно. 3,3% е общото ниво на грешки. Приветствам това, което казахте, че трябва да се концентрираме върху финансирането на проекти и трябва да, да гледаме да има добавена стойност от европейското финансиране. Естествено, по-доброто законотворчество, това е важен принцип, за да може проектите, агенциите и фондовете да структурират възможно най-добре програмите и да се адаптират към действителността. Бих искала да чуя вашите препоръки по отношение на Европейския фонд за развитие. Имаме срок до 1 март за измененията и виждам, че вие по принцип сте много доволни с този доклад. биха ме интересували вашите становища по точно този въпрос. Благодаря ви. Благодаря. А сега господин Новаков. Благодаря. Поздравление за вашата работа по този файл. Аз подкрепям колегата, колегата Саверма за това, че има един проблем, по който не говорим открито, а именно следващата многогодишна финансова рамка. Но аз ще отида и с напред. След няколко стоящото освобождаване от отговорност играе огромна роля и пулките, които може да се извадим и заключенията, до които стигаме, може да ни дадат възможност за по-нататъчната ни работа, така че възможно най-добре да можем да инвестираме за възможностите за опростяване на разходите – Дори ако се и увеличи е, процента грешка, особено що се отнася до кохезионната политика. Господин председател, е, благодаря за вашето присъствие, госпожа заместник министър Петрова. Благодаря за това, че говорите с нас за освобождаването от отговорност 2016 година. Аз съм докладчик за освобождаване от отговорност на комисията. Вашите положителни оценки Те от нас до голяма степен се споделят. Но каква е ситуацията в съвета? Получихме едно писмо от Швеция и от Холандия, които представляват едно мнение на мълцинството, т.е. те се оплакват, че от десетилетия грешките са прекалено високи, въпреки че тенденцията през, последните години е нисходяща. Вие казвате, ние също искаме да има съсредоточаване върху резултатите при освобождаването от отговорност. Важно е да се знае какво се прави, какво се постига с европейските средства. Какво е, каква е, какво е вашето мнение по отношение на уприците от Швеция и Холандия? Те така до, до някъде малко скрито се, отпра, се отправят срещу структурните фондове нещата сякаш са свързани с структурните фондове. Е, изобщо не се говори за селското стопанство, въпреки че аз мисля, че там също има нужда от голяма реформа при плащанията. Освен това, за съжаление, при освояването на структурните фондове в много страни има голямо закъснение, що се отнася до настоящия период. Така че от някои държави членки се очаква повече усилие, за да може да постигнат това, което искат чрез оперативните си програми. както бе казано и от колегите, след 2016 година трябва да говорим за бъдещия бюджет и за бъдещата МФР, как ще бъдат структурираните. Така че желанията към бюджета много често са по-големи от възможностите, които той предлага. Съществуват опасенията, че структурните фондове и кохезионната политика ще бъдат ощетени и ще имат функцията на спестовна касичка, повече или по-малко. Това не би трябвало да се случва, тъй като кохезионната политика е една от най-важните, един от най-важните стълбове, който обвързва европейската политика от европейската политика до националната политика и регионалната политика. И прага от 2%. Добре, той не е постигнат, но има подобрения и има резултати от структурните фондове и кохезионната политика, които бяха постигнати в държавите членки. Имаше е, растеж, имаше заетост и благодарение на тези фондове именно тези за това мнение на младсинството Швеция и Холандия. Да, аз също исках да задам няколко въпроса, госпожо Петрова. Има впечатлението, че е, съветът подхожда доста рутинно към освобождаването от отговорност. Различните текстове, е, като ние се занимаваме в парламента с освобождаване от отговорност на агенциите, то ние е, анализираме агенциите, при АЗО, например, вероятно става дума за грешки при отдаване на обществени поръчки и така нататък. Тоест, как се случва при вас да ви попитат за освобождаването на, от отговорност на парламента за съвета. Знаете, от години освобождава отговорност за съвета. Аз бях докладчик и тогава е, излязохме с един нон-пейпер. В този нон-пейпер осветлихме отношенията между парламента и съвета и говорихме за обмена на документи между двете институции и мислихме, че ще има споразумение между парламента и съвета, така че е, освобождаването от отговорност тази година да протече нормално, но нищо не се случва. Моят въпрос към вас е как, пред, как си представяте по-нататъчното времево потичане на процеса, кога съвета? Освен това, погледнах и освобождаването от отговорност на комисията. Мога да се присъединя към господин Цалер. В един документ, наистина, две държави членки, Холандия и Швеция, е, са доволни, не могат да бъдат доволни с маргиналните подобрения на, на нивото грешки. И когато сравним това с отчет на, на, на Сметната палата, където от три години се казва, че много от грешки, т.е. много грешки би трябвало да са познати в държавите членки и държавите членки всъщност са отговорни за високото ниво грешки. И аз се питам в такъв случай, кога ще има дискусия между финансовите министри в съвета дебат в съвета по този въпрос. В рамките на парламента се работи и върху освобождаването от отговорност, т.е. върху по-бързата процедура за освобождаването на отговорност. В момента тече освобождаване от върху освобождаването от отговорност, т.е. върху по-бързата процедура за освобождаването на отговорност. В момента тече освобождаване от защото това означава повече ефективност и прозрачност. Ние говорихме за това в нашата комисия и осведомихме за дебата. Е, Сметната пала пита да изготви своя доклад по-рано. Е, това се случи през ноември. Мин, миналия път беше, той беше готов през септември. Опитваме се да изтеглим някои от препоръките от новем, новември за октомври. Ние бихме искали да знаем дали съветът също би бил готов да изказвания госпожа Петрова има думата за отговор. Заповядайте, госпожо Петрова. Имате думата. Uh, благодаря ви. Първо благодаря ви за проявения интерес. Благодаря за многото и не много лесни въпроси, които ми зададохте. Ще се опитам да отговоря. на И тук е доста над прага от 2%, най-вече в кохезионната политика, но това въжи и за политиката за развитие на селските райони по линия на преките плащания. Не бива да забравяме едновременно с това, че през изминалите години има подобрение в тези две области на политика. Не може да си затворим очите пред това. Съветът е наясно, че органите за управление и проверка на държавите член и се правят опити за рационализиране на вътрешните процедури. Но понякога цялостната система е толкова сложна, че това е трудно области, които са силно засегнати от правилата. По-доброто структуриране на програмите значително ще намали административната тежест, ще доведе и до спад. Господин Ждеховски, да, наистина казах това, но може да сравните процента на грешки за отделните държави. Вече го следя от 4 години и всеки път ме досмешава. Тъй като виждам, че някои държави, в които наистина има проблеми, цитират много нисък процент на грешки процедурата по докладване на процента на грешки пред сметната палата, прилагана от отделните държави, понякога е различна. Има понякога разлики между отделните държави. Но вие можете да видите как може да промените тази система, да я усъвършенствате. Благодаря по въпроса за изпълнението и резултатите постигани от финансирането от европейския бюджет. Това бе и въпросът на господин Новаков, а именно дали не трябва да се съсредоточим повече върху оценката на изпълнението за сметка на процента на грешки. Съветът приветства работата, която по-настоящем се извършва по оценката на изпълнението. Една солидна рамка за оценка на изпълнението в институциите на Съюза и държавите членки допринася за доброто управление на европейските фондове, както и за ефикасната оценка на функционирането на програмите и на многогодишната финансова рамка. В препоръките си съветът, подобно на палатата, препоръчва да се рационализира отчитането на изпълнението. Тази процедура обаче трябва да е балансирана, трябва да се разработят редица показатели с цел предоставяне на необходимите данни, без да се увеличава административната тежест. Трябва да има баланс между адекватен процент на грешки и постигането на добри резултати по бюджета. По въпроса за следващата многогодишна финансова рамка, МФР, както знаете, все още не разполагаме с предложението на комисията. Водят се само разисквания. Предлезе с предложението си за следващата МФР на 2 май. Оттам нататък сме готови да работим по първия етап, етапа на разясненията по това предложение. Ще работи много активно на този етап от процедурата, за да можем да сме от полза и за австрийското председателство. Сарвама. Няма да ни дадете абсолютно никаква информация ли, дори и нещо съвсем мъничко. No, I was just wondering if that means that you will, you will not give us anything. Наистина ли никаква информация няма да ни дадете? Искате да го направите? Трябва да се придържаме към насоките на държавните и правителствени ръководители. Според нашето председателство е важно да се обсъждат приоритетите на политическо ниво, да се обсъди въпроса за това как европейският бюджет се вписва в основните функции на публичното финансиране. И оттам нататък можем да говорим за нивото на разходите. Сега разбирам как трябва да формулирам въпроса си. Ще го преформулирам. Смятате ли в качеството си на представител на председателството, че първо трябва да обсъдим действителните приоритети, онова, което Европейският съюз наистина трябва да е в състояние да направи. И едва от там нататък да говорим за между държавите членки. Според вас първо трябва да говорим за задачите и предизвикателствата, с които трябва да се справим ли. Това те са важни, но аз съм заместник министър на финансите. Винаги трябва да работим в рамките на определени бюджетни ограничения – трябва да говорим както за положителните, така и за отрицателните приоритети, както ми припомни току-що Ханс. Да, на първи етап е важно да се обсъдят приоритетите, но трябва да се вместим и в определената бюджетна рамка. Въха всички държавни и правителствени ръководители. Запознах се с публикуваните материали в пресата, останах с впечатлението, че като че ли първо ще се говори за приоритети, а не за конкретния размер на финансирането. Мисля, че ако подходим така, то и след две години няма да призна ясно какви са финансовите ни възможности, какви са сумите, които ще се разпределят по отделните приоритети. Като че ли обаче в момента няма никаква готовност за това. Затваряме си очите пред финансовата страна на въпроса. Европейският съюз се финанс... бюджетът, извинете, на съюза се финансира в по-голямата си чили, то да е в размер от 1% от общия размер на БВП в Съюза, или пък държавите членки ще са готови да правят по-големи вноски към бюджета на Съюза. Ако те искат да запазят вноските си колкото се може по-низки, то това ще се отрази и върху формулиналата седмица като че ли обаче на срещата на върха нямаше много голяма надежда да се възприеме именно този подход. Сега вашето председателство е изправено пред нелека задача. Затова искам да узная от вас дали в рамките на мандата си сте готови и на комисията да постигнем резултати. Ако не сте готови да постигнете резултати в рамките на този мандат, то ще се стигне до европейските избори, ще трябва да се очредят те първа парламентът и комисията. Така реално ще можем да работим едва през две, да се работи с по-бързи темпове. Комисията поне обеща да излезе с предложението си за следващата МФР още през месец май. Това ще съвпадне с мандата на вашето председателство. Мисля, че в такъв случай трябва да припомните на колегите си в съвета, че трябва колкото се може по-бързо да сме в състояние да действаме и че трябва да се постигнат компромиси, които да се основават на готовността на държавите членки да финансират с определени суми приоритетите. От там нататък трябва да се определят приоритетите за ОСП и кохезионната политика, например? Ще има ли освен това отделен бюджетен ред за миграцията? Какво ще предприемем в областта на политиката за развитие и колко сме готови да дадем за научно-изследователска и развойна дейност? Това са петте основни приоритетни области. Но нямаме много време. Вече ви казах какви са сроковете във времето и мисля, че до април идната година трябва да сме постигнали конкретни резултати. Затова и сега на вашето председателство се пада много важна роля. Um, for, for um... Благодаря ви. Наистина, нашето председателство е първото от триото на председателствата, което ще се занимае с следващата МФР и трябва да работим усилено, ако искаме да приключим преди приключването на мандата на настоящия парламент и на настоящата комисия. Но предложението за МФР ще излезе малко преди края на нашия мандат като председателство. Затова единственото, което можем да направим е да разясним това предложение. А австрийското председателство ще трябва да работи по мандата за водене на преговори. Подробно обсъдихме този въпрос с колегите си от австрийското и от румънското председателство. Трябва да проявим и реализъм. Можем да си поставяме амбициозни цели, но ако останалите държави не са готови да ги подкрепят, трябва да намерим правилния компромис. А какво възнамеряваме да направим през последните месеци и половина от председателството ни след излизането на предните правителствени ръководители обсъдиха въпроса за приоритетите, говориха също така за таваните по МФР, както и за това какви трябва да бъдат подходящите срокове. Разминават се мненията им по тези въпроси, но ограничения, преди да определим приоритетите. Ако искаме да работим в областта на миграцията, ОСП и други области на политика, можем да предвидим по-висок размер на разходите, дори ако трябва да се правят съкръщения. Затова, според мен, свърши австрийското председателство, според мен. Нека продължим с въпросите на госпожа Капел, господин Целер, господин Ждеховски и моя въпрос. Take your time. Okay, so I need to, to rearrange my... Uh, there was a question. Your question. Uh... Господин Целер, вие вот. Действително, Холандия и Швеция излязоха с отделна позиция. Заявиха, че приветстват спада в процента на грешки, но смятат, че постигнатото до тук не е достатъчно основание за тях да гласуват за препоръката ни. Те са в националните им парламенти. Съветът приема тази тяхна позиция, но в съвета мнозинството гласува за. Затова и изле държави заявиха, че ще гласуват против. Да, това е ясно, но имаше ли разисквания, имаше ли други държави членки, които казаха, че сприемат процентът на грешки? Съкръщаването, процесът е сложен. Става дума за сложен процес на координация. Първо държавите членки излизат с доклади пред Европейската сметна палата. Тя извършва подготвителна работа, след това се водят разисквания в съвета и накрая съветът излиза с препоръките си. Затова е малко трудно да завет. И е, нон-пейпер. Да, представено беше пред Корепер, обсъдиха го, там се даде мандат на работните групи в съвета да се обсъди и да се проверят какви са те. Ние ще стигнем до парламента. Uh, Колко време предвиждате да отнеме не зная, не зная. Все още вътрешно обсъждат в работните групи. Олаф в случая срещу ЕАЗО. So, uh, probably we should first start with the presumption that... Нека да започнем от презумпцията, че все още... First start with the presumption that Нека да започнем от презумпцията, че все още се води разследване по отношение на агенцията от страна на ОЛАФ. И когато те разполагат вече с е, окончателните заключения от разследването, съветът ще обмисли как това ще се отрази на неговата становище за агенцията и евентуално ще се редактира то. За момента няма обаче нищо дефинитивно. По отношение на агенциите, съвета се базира на документите от финансовия регламент, т.е. заключенията на Сметната палата и други конкретни доклади. Отбелязваме си вашите мнения за ОЛАФ и за другите агенции. По, по принцип така действа съвета. Не мога да кажа дали това е официален или неофициален подход, дали е формален или неформален, но няма така конкретно отделно отношение към отделните агенции. Госпожа Капел и господин Новаков имаха въпроси. А и господин Целер иска да, да уточни нещо. Господин Целер, имате думата. Е, да, госпожо заместник министр. Зная, че не, не към вас трябва да се обърна. Зная го това. Вие имате положително отношение към е, ролята на парламента при вземане на решения, така че нищо лично с тези срокове се играе една определена игра, т.е. да няма парламентът много и, и ще говори с този глас и това ще въжи както за сегашния, така и за следващия парламент. Така че членовете на съвета трябва да ще си упражнява своите права. Yes, thank you. Um, not Ще си упражнява своите права. Yes, thank you. Um, not Uh... Благодаря. Ще предам вашето послание на колегите. Отбелязвам си го. Изглеждан. освобождаването от отговорност за съвета и другите агенции, така че не мога да ви отговаря на този въпрос. И накрая въпроса на... Нали, говорихме повече за изпълнение, а не за нивото на грешката. Опростяването, надежността на целия процес трябва да се съчетават. Примерно Швеция, Холандия, Обединеното кралство и да, се, и да направим нещо за това. Искам също да ви задам един въпрос. Фактът, че Сметната палата а, са наясно или е трябвало да бъдат наясно, че има нередности и грешки. Имало ли е така активно обсъждане в съвета между министрите на финансите на страните членки за това какво решение може да се намери? Тоест да има повече само лична вътрешна отговорност на администрациите на страните членки да, да се отчитат нали, обжалванията, които идват от сметната. Тук се поставя въпроса за правилното отчитане от страните членки и правилното идентифициране. Превентивни действия съществува, страните членки не я използват достатъчна мяра. В такъв смисъл съвета призовава и комисия членки. Не знам дали това отговаря на въпроса ви. Нека да погледна сега още някой. Иска ли да се изкаже? Господин Целер, заповядайте. Е, с него е свързано, с, средствата за него са свързани и свързано и е споразумението от Конте. ние искаме фондът да не е част от... И освен това, попечителните фондове, те могат да играят по-голяма роля да, за подкрепа на фонда за развитие в европейския бюджет. Може би като се каже, че този фонд ще се използва само. Говорят имаше много въпроси, които не са свързани точно с тази процедура. Ще се опитам да отговоря. Последният е точно от този вид. Във всички случаи това ще е част от следващите преговори за многогодишната финансова рамка и ще се включи в предложението на комисията. Това, което мога да ви кажа сега с въпроса дали е, фонда за развитие ще е част от бюджета или не. Нашата лична позиция на България е, че предпочитаме да не е в бюджета, да бъде извън него. А, що се отнася до преговорите и как ще продължи и мога да ви дам достатъчно достоверен отговор. Благодаря. Аз това беше една много добра първа среща. Вие много открито ни отговаряхте. И подобна обмяна на информация за нас е, може би, говорих много, но нека да кажа още няколко думи, ако ням, не възразявате. Благодаря първо за много полезната, че споделяме доста безпокойства за необходимостта и за квалифицирани одити от палата. Затова, дами и господа, уважаеми евродепутати, искам да ви пожелая всичко най-добро за бъдещите, бъдещата ви работа. Goed, dan gaan we naar het uh,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 much, Благодаря, господин председател. Благодаря, че толкова правилно произнесохте името ми. От името на Европейската сметна палата искам да представя специалния доклад за програмите за развитие на земеделските райони, по-малко сложност и повече резултатност. Имаме една малка презентация.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 here as we have, you have to go to the beginning. Sorry, I know, but we have to find the beginning. Okay. Ah. Okay, thank you. That uh, we know very well that uh, that rural development. Ние сме напълно наясно, че политиките за развитие на земеделските райони е много важна част от ОСП. В Европейския съюз се разходват около 100 милиарда евро за тази цел, поне през последния финансов период. Ето, виждате съотношението между двата стълба на ОСП, развитие на земеделските райони. Тоест, тази политика е около една четвърт от разходите за земеделие. 14 милиарда на година. около 40 милиарда са за директни плащания и се цитират а, сумите за програми за развитие на земеделските райони. Тук виждате как се разпределя бюджета за развитие на земеделски райони. Основните средства отиват в Франция – Италия по 11%, Германия 10%, Полша 9%, Румъния 8% и Испания. Това са най-големите бенефициери. Тук на картата виждате къде бе проведен одит. 118 района бяха разгледани в страните членки Полша, Румъния, Гърция и други. Но в някои страни, като Германия, Италия, Испания, всъщност одита беше на ниво региони. Полша, Румъния, Австрия, Гърция, Ирландия – Валония в Белгия, Баден-Вюртенберг в Германия, Лариоха в Испания, Кампания в Италия и още два района бяха обект на одит. Дания и Обединеното кралство също. Какви са заключенията? Първо, извинете, какви бяха въпросите на одита? основно така водещия въпрос дали е, законодателната рамка отразява акцента, който трябва да се сложи върху изпълнението. Дали а, е, има по, а, е, потенциал за по-добри резултати и как се управлява процеса на програмиране от комисията. какви са заключенията за програмите? Е, програмите за регионално развитие са твърде общи, твърде дълги и сложни. Процеса на програмиране е твърде дълъг и няма достатъчно акцент върху резултатите. И ако мога да кажа така не с толкова официален език, Четири пъти можем да употребим буквата L на английски, твърде големи large на английски, твърде дълги long, твърде дълъг процес на програмиране, лейт, късно на английски и е, недостатъчни резултати. Защо казваме, че са твърде големи? Опитвам се да стигна до слайда, който искам да ви покажа. Тук представяме колко, колко големи са програмите. Okay. You can see on this, this picture that in the previous financial period. В предходния финансов период, 2007-2013, така средния размер на програмите за регионално развитие, е, обема им е 459 страници. Тогава най-голямата програма е била за Баден-Вюртенберг над 700 страници. Най-малката е, в Австрия. 370. В следващия програмен период, 14-20, средният размер на една програма е 781 страници. В Гърция дори над 1000. Само в Ирландия програмата е, е по-кратичка. даже с една страница по-кратка от предходната им програма. Тоест, всяка от програмите за регионално развитие е много-много по-обемна, по-дълга от предходните. Според нас, твърде дълги, твърде сложни документи. Европейската комисия изисква прекалено много от страните членки. След много-много дискусии за това как може да се упрости ОСП, помня, че и тук в парламента сме поставили този въпрос, в Комисията по земеделие и в други, че е необходимо да се опрости и то да се опрости в момента. А, има и мнение на фермерските организации, че упростяването на ОСП е абсолютна необходимост. Но очевидно тази цел не се постига. Все по-сложни и по-обемни са програмите за развитие. Трудни са за разбиране от фермерите. Може би са полезни за научни изследвания, но в никакъв случай не вършат работа на земеделските стопани. Смятам, че това е много важно заключение. После казваме, че тези програми са прекалено дълги. И процеса на приемането им е прекалено дълъг. Тук на слайда ви показваме колко трае този процес. В средно около една година. Има така около 11-11 и нещо месеца. Има някои програми, които са разработени много по-бързо, но повечето от тях отнемат твърде дълго време. По наше мнение, прекалено дълго. And uh, the next, uh, the next conclusion is that uh, RDP Следващото ни заключение е, че твърде късно се приемат, твърде късно стартират. И сега е момента да поставим тази тема, защото а, се намираме в същия момент във времето 2004-2011, т.е. когато се дискутира следващата рамка за ОСП. И горе представяме положението през 2007-13. Първо предложение на комисията идва през юли 2004. Регламента на съвета тогава беше само регламент на съвета и становище на парламента. То се Той бе прият 2005 и 2006 вече се започна с регламентите за изпълнение. Бяха прияти 2007, първата година на финансовия период, всичко бе готово. В настоящия финансов, финансова рамка през 2011 бе представено предложението на комисията, но чак през октомври регламентите от парламента и съвета бяха приети на края на 2013, на 17 декември. актовете за изпълнение бяха приети от комисията през 2014. По-късно от предходния период. И сега на следващия слайд виждаме практическите последици. 4 години е само 21%. 79% все още не са разходени. В период 29% бяха освоените средства. И може би това ще ви... Политика и за политиката за развитие на селските райони. Тези политики трябва да бъдат приети. Ако се приемат след 2019 нещо, по, същия начин имаме една прекалено обща формулировка за опазването на околната среда. И така, заключението ние трябва да има повече фокус върху резултатите и поли. Да насочи вниманието ви към нашите препоръки. Основната ни препоръка е, че парламентът, съветът и комисията трябва с бюджетната стратегия разходването на средства. Това ще направи разходването на средства по-ефективно. Един много интересен специален доклад. А сега докладчицата има думата за реакция. Има вече колеги, които искат да се изкажат. Двамата докладчици в сянка. Господин Новаков и господин Фланаган. Господин Агньо. Рът на реферат А Агри, той също сигурно ще иска да отговори на някои въпроси. Може би може да получите думата след госпожа Каденбах. Може да чуем вашата реакция и след това колегите ще... Да, чудесно. Предлагам, нека господин Милучев се изкаже. той може да реагира на основната концепция на дупта, докладчици в сянка. Развитието на селските райони става все по-важно за много граждани на Европейския съюз. Може би като се има предвид естеството на тези програми и вида на бенефициерите, трябва да адаптираме, да се адаптираме към това, че бенефициарите трябва да разберат логиките, логиката за безвъзмезните средства. Срещал съм се с фермери и аз разбирам, че много от фермерите се опитват и предпочитат да вземат кредит от банка и да плащат е, да, да плащат лихви, отколкото да се впуснат в тази сложна процедура, за да кандидатстват за грантове. Бенефициерите не разбират точно как, как функционира системата. В такъв случай, след като това е така, не трябва да обясняваме колко е сложна системата, а да променим самата система. Това е, може би, най-доброто. Не искам да съм критичен просто заради самата критика. Искам по-скоро да извадя пулки от последния отчетен период и следващия път, ако успеем да дадем достатъчно средства за кохезионната политика и за селските райони, трябва да го направим по такъв начин, че всеки бенефициер – да бъде, да стане посланник на Европейския съюз и посланник на програмите. В противен случай никой няма да е доволен. Нито ние, които всъщност сме най-добрите приятели на бенефициерите, нито пък самите бенефициери, нито пък комисията. Е, ще се увеличат грешките, така че нямам имаме време не за революция, а за еволюция. Що се отнася до програмите за развитие на селските райони. Благодаря на представители на Сметната палата за този чудесен доклад. Трябва да го използваме по най-добрия начин. И накрая мисля, че комуникацията е много важна. Трябва да заострим вниманието върху това, което е постигнато до момента, въпреки че програмите понякога са много сложни, резултатите са все пак добри и е хубаво да осветлим целият процес по този начин. Информацията е сила и наистина имаме нужда от информация тук, която да използваме за бъдеще, за следващата рамка. Е, разглеждам е, степента на абсорбция и в Ирландия сме имали 25%, след което от, след което, т.е. имали сме 52% и сме паднали на 38%. Т.е. от по-сложни програми сме минали на още по-сложни програми. Какво може да видим при 50-те, при 38-те процента? Те се разпадат на отделни суми, които са стигнали до фермерите. Много хора се оплакват от бюрокрация, но в крайна сметка някакви пари са стигнали до фермерите. Докато когато абсорбцията е по по, по, по, малка, още по-малко пари са стигнали до самите фермери. И много често хората не получават нищо, оставят си с главоболието. Нека си извадим полуките, защото е, е ясно от предишния отчетен период, че а, хората искаха да участват, защото смятаха, че ще получат пари. Е, ентусиазмът намалява. Нека променим нещата. Сега за ориентирането към резултатите. Това е добра идея. Но странно е, че държавите членки казват често ние изпълнихме и преизпълнихме целта си има противоречие между... Получавал съм финансиране по подобна схема. Виждате колко коса имам на главата си в момента. Аз съм от Обединеното кралство. това е размерът на неосвоените средства. Става дума за 25% от бюджета на Европейския съюз и половината от тези средства, т.е. В настоящия период се разплащат задължения от изминали години. Ако следователно в селското стопанство не се ами работят административни служители, служители, които би следвало да улесняват процеса. Това са хора, които получават заплати. Става дума за младли на главата ви и сложността на темата. То мисля, че тя въжи за представителя на комисията. Господин Милушев има почти толкова коса на дия señor presidente. Agradezco esta invitación. Yo no soy miembro de la Comisión de... Благодаря, господин председател. Аз съм членка на Комисията по селско стопанство. Благодаря ви, че ми дадохте възможност да участвам в днешното ви заседание. Малко закъснях, тъй като трябваше да участвам в друго заседание преди това. Искъмските райони. Тук се цитира размерът на освоените средства, за Испания, например, стойността е средно 13%. Очудваща, според мен, стойност. Въпрос към комисията ми за развитие на селските райони, като например Испания, където има 18 такива програми. Тези програми се управляват на национално равнище. Има ли връзка между начина по който се управляват тези програми и задавали ли сте си вече тези въпроси? Има и още нещо. Става дума за втори. Да има и диференциран подход при съфинансирането, тъй като и се предвижда поне съфинансиране, то първо трябва да се знае откъде ще се намери това съфинансиране. Това трябва да се знае още преди да се изготви. Той се отразява, той е пряко свързан, извинете, с наличието на ресурси в отделните държави и региони. В някои държави и региони няма много са важни нейните становища, особено в Комисията по селско стопанство. Видно е по програмите, по които се съфинансира, както казах вече рамка да се вземе предвид финансирането. Вече се работи по реформата, по която без юни тази година ще се публикува съобщение за преразглеждане на регламента. Не знам дали като че ли повече се обръща внимание при тези реформи на бюджета, а не на промените в политиката. Не е това тя да бъде в по-голяма си, например, с работата на парламента. Не бива да забравяме, че в рамките на една и съща многогодишна финансова рамка вече за втори път се работи, че колегите от Комисията по селско стопанство участват и в наши заседания, когато обсъждаме въпроси свързани с тях. За това първо ще дам думата на комисията. Заповядайте. Благодаря ви. Попов. Тук отново се намесва въпросът за сложността на политиката и най-вече сложността, пред която се изправя този въпрос. Опомена се въпросът за консултантските услуги. Ако тази система за консултиране работи наистина добре, то за сълскостопанските производители ще е много по-лесно. Ще е много по-лесно да получат необходимите съвети и да кандидатстват за което е и в съзвучие с цялостния план на комисията. А в бъдеще държавите членки ще трябва да решават кои процеси да бъдат по-опростени, кои по-сложни за крайните бенефициенти, Тожен от Европейската комисия. В момента не затрудняваме допълнително сълскостопанските производители, просто прилагаме онова, което е разписано в регламента. В бъдеще регламентът ще съдържа всички основни изисквания да и от очакванията на производителите. Преминавам към въпроса на господин Фланаган, който е много важен за всички нас в комисията. Става дума за смешно ниските цели. По то цели, които са посочени в съобщението ни. Сега работим по конкретните подцели, които ще бъдат разписани в законодателството. На базата на тези цели – ще определим и доколко амбициозни да бъдем. В момента работим и по показателите. Разделили сме ги на три групи въздействие, резултати и перспективи. На базата на тези показатели, заедно с държавите членки, ще решим доколко амбициозно да подходим. А що се отнася до първия и втория стълб на ОСП и размера на финансирането по тях, то, то ще бъде определено от комисията. Така че смешно ниските цели, за които говорите, вече няма да са реалност в бъдеще, тъй като и комисията ще работи по въпроса. По въпроса за Обединеното кралство, на него може би по-скоро могат да отговорят колегите ми от ГД бюджет, но що се отнася до общата сълскостопанска политика, Господин Войчеховски вече каза, че три четвърти от разходите са по първия стъл. По първия стъл процентните стойности не са толкова ниски. Те са по-високи, тъй като става дума за ежегодно извършвани разходи по сълскостопанската политика. А що се отнася до развитието на селските райони, не сме загрижени. В момента средната стойност е 25%. Разбира се, в някои региони и държави членки има някои въпросителни. Работим по тези въпроси по време на годишните прегледи на ниво комитет за мониторинг. Работим за освояването на средства в по-голям размер, за по-доброто освояване. Но в момента, според нас, няма голям риск от анулиране. Показаното от госпожа Гилера Гарсия. Да. На първия ви въпрос мога направо да отговоря с не. Няма връзка между няма връзка с управлението на национално или регионално равнище. В Германия, например, програмите се управляват на ниво лендери, федерални провинции. Работата по тях тече много ефикасно и много бързо обикновено. В други държави, пък като Франция, управлението се извършва на ниво региони. В някои региони освояването е много добро, доста над средното. А що се отнася до Испания? Не цитирах Испания, но тя е пример за късно одобрение на програмите късно започване на работата по тях. На времето, когато се одобряваха програмите за Испания, аз отговарях по този въпрос. И опитът ми показва, че беше много трудно програмите да бъдат одобрявани на време, тъй като беше много трудна работата ни с испанските региони. Понякога имаше и проблеми на политическо ниво, тъй като регионите нямаха воля – за ускоряване на процеса по финансиране от публичните бюджети за развитието на селските райони. А понякога, например, в регионите, където се прилага по националните бюджети, но става въпрос за много сериозен въпрос. Не на мен се пада да отговоря на него. Не на мен се пада да в Гърция или в Португалия има възможност да няма съфинансиране или то да е в нисък размер. И на положителната оценка, която дадохте на доклада ни. Позволете ми да отговоря на полски. Е, пани Каденбах, бързо dziękuję. По въпроса на госпожа Каденбах, благодаря ви. им за оценката, която дадохте на доклада ни в качеството си на докладчик. Ме с поредица от такива доклади. В скоро време ще излезем и с документ, съдържащ анализ на опита ни с всички наши препоръки. Това показва, че преследваме обща цел, а именно да усъвършенстваме общата съскостопанска поли, производители. Не бива за да могат те да разберат за какво става дума в тази става дума в ОСП. За това и продължаваме да призоваваме за по-нататъчното и упростяване. Нека сега благодаря на господин Фланаган и други ваши прегледа на ОСП. Искаме да се направи ясна равносметка на постигнатото до 2019 с такива данни – затова не можем и да ви отговорим на въпрос. Господин Агню зададе въпрос за участието на Обединеното Полша, например, прехвърли средства от втория към първия стълб. Подобни трансфери са възможни. Говорихте за 13% за Испания. Вече сме насрочили проверка по фондовете за развитие на селските райони. Ще направим проверка и по тази, поради което проистичат и разлики в размера на финансирането на национално и на регионално равнище. Още веднъж благодаря, господин.